30. Сега, уважаеми госпожи и господа, следващата точка в дневния ред е доклад от господин Капулас Сантуш. Ставката за корекция на директните плащания, предвидена в регламент номер 73 от 2009 година за календарната 2013. Първият ни оратор ще бъде господин докладчика Капулаш Сантош. Muito obrigado, senhor президент, senhor комисар, senhora... Благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, въпреки усилията на комисаря Чолош, въпреки усилията му от 2014 до 2021 година в областта на селското стопанство бюджетът ще бъде чувствително намален, тъй като ще се прилага механизмът на финансова дисциплина. Като база за изчисление комисията взема това, което прие съвета на 8 февруари. Нещо с което ни изненада. Изненадани сме, че комисията просто така прие този бюджет, предложен от е, съвета. Все пак имаме Лисабонски договор. Е, парламента чисто институционално не може да приеме това и позволете да отправя общ, остра критика. Получихме мандат за преговори, подкрепен с голямото мнозинство на нашите колеги. За преговорите говоря с регламента за преките плащания. А сега това, което се случва е стъпка назад. Все пак ние подкрепяме комисията в усилията и да прилага механизма спрямо фермерите, а това са на практика 80% от всички фермери. Само, те ще получат само 15% от общата сума. Ние сме за положителна дискриминация и упростяване и в този смисъл подкрепяме комисията. Затова се надявам колегите утре да подкрепят доклада. Like, uh, Merci, uh, благодаря, господин председател, господин докладчик, госпожи и господа депутати. Предложението, свързано с прилагането на финансовата дисциплина, бе направено от комисията, тъй като е, разчетите, които направихме във връзка с бюджета за 2014 година, посочиха, че е, е, по мерките за пазара е, няма достатъчно финансово обезпечени. Защо комисията е взела бюджетния задел по бюджетните перспективи, приети от Европейския съвет, а не първоначално предложените от самата нея? По просто водени от прагматизъм бяхме в това отношение. Ние бихме могли да настояваме на своето първоначално предложение, докато е, е, многогодишната финансова рамка е, е, не е приета все още и от парламента. Но от друга страна е ясно, че държавните и правителствените ръководители е, е, са решили да предложат на парламента за решение и сега се водят преговори, разбира се, числа, които са намалени в сравнение с първоначалното предложение на комисията. И, и подхождайки реалистично и прагматично, а и за да отправим към селските стопани един сигнал, който е по-близък до реалността, ние вземаме предвид числата, е, които са приети от един от съзаконодателите, съветът, но разбира се, е, при условие, че самата бюджетна перспектива, многогодишната финансова рамка бъде е, приета. При условие казвам, защото предложението за прилагането на финансовата дисциплина би трябвало да се направи от комисията, така че селските стопани да знаят на какво да разчитат следващата година, но винаги разполагаме с възможности да коригираме е, бюджетните средства, е, които е, предлага Комисията за бюджет за финансова дисциплина, в очакване на споразумение между парламента и съвета. Както знаете, всяка година в второто полугодие през октомври излизаме с коригиращи е, разчети, е, коригиращ акт на, на бюджета и ако съветът до есента се разбере с парламента за бюджетната перспектива, бихме могли е, да вземем предвид окончателната цифра и през октомври с коригиращия акт да, да я предложим. Но за сега, подхождайки реалистично, ние предпочетохме да работим с числата, които стоят по-близо до реалността нали, с резервата, че все още нищо не е решено. Значи, комисията предлага 5000 евро като, като е, е, прагово равнище значи, е, за селските стопани, които получават по-малко от 5000 евро. Защо? Е, го правим, за да осигурим по-равномерно разпределение на преките плащания както и за да упростим изчисленията, тъй като е, вече прилагаме модулация е, за плащанията, които превишават 5000 е, евро, т.е. известно намаляване надолу. И следователно логично е за селските стопани, които получават по-малко от 5000, да не прилагаме нито модулацията, нито праговото равнище от 5000. И това съответства на предложението на комисията за реформата на общата селскостопанска политика. Предложение, което все още се се договаря, но, но във всеки случай ние там предлагаме същото равнище от 5000 евро. Ето това са уточненията, които държах да, да направя, за да стане ясно е, защо? Защо наложихме тази бюджетна дисциплина и защо сме работили с числа, такива каквито са те, казах, с оглед на реалността и, и с оглед на интересите на селските стопани. Но подчертавам още веднъж, всичко това е условно. То зависи от приемането на бюджетната перспектива от съвета и от парламента. И разбира се, ако двамата са законодатели не вземат решение своевременно, регламентът ни дава възможност да предприемем други мерки, но, но за сега нещата стоят така. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Господин Лавия, една минута, бюджетна комисия. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар. Сега разглеждаме това предложение от гледна точка на финансовите аспекти. Всъщност господин комисарят поясни, че трябва да има корекция към новоодобрения фонд и трябва да разгледаме това, което би било, било максимално допустимо за бюджета за 2014 година. Нямаме яснота по отношение на максималните суми, така че не е ясно дали трябва да се коригират плащанията за 2013 година. Тоест, може би наистина трябва да разгледаме финансовата дисциплина като инструмент, и да се ревизира, когато одобряваме бюджета за 2014 година. По тази причина сме изпратили и писмо за корекция. Тук сме съгласни, че не може да имаме финансова дисциплина, ако не се определи точно бюджета за 2014. Благодаря ви сега за 3 минути, господин Яр. Äh, Благодаря, господин председател. Господин комисар, за следващата година комисията предвижда намаляване на преките плащания за европейските фермери. Смятам, че е напълно реалистично това, че комисията предвижда намаляващ аграрен бюджет. Да, ние се борим за увеличаване на бюджета, но независимо какъв ще бъде резултатът, наистина трябва да имаме механизъм, за да знаем какво ще стане, когато ако бюджетът бъде намален. Имаме такава система и в други области, затова смятам, че дискусията днес е важна. Така наречената финансова дисциплина е нещо много добро, но не мога да е, разбера по какъв механизъм се събират средствата. Аз все още смятам, че съм професионален политик. С други думи, искам да имам професионален анализ и оценка на политическите си изявления. Комисарят под, е, препоръчва да няма намаляване на фермите на предприятията е, до 5000 евро. Но тогава балансът на възвръщаемостта ще се наруши. Не може да допускаме някои страни, поради структурата на предприятията си, няма да допринасят за финансирането на селско-стопанската област. Например, Франция ще трябва да плаща гордо колкото Полша. Как да обясня това на фермерите? Тук става въпрос за отношенията между Брюксел и държавите членки. Или от другата страна на а, монетата е какъв а, стимул да имат държавите членки да прилагат този бюджет, ако а, структурата на фермерството им е такава, че няма да има нужда да плащат вноски. А, така че а, даже и самият доклад на Комисията по селско стопанство е малко противоречив. Искам да кажа, че а, на колегите, че в мандата за преговорите за реформата вече се договорихме за линейно, линейно изменение по линия на финансовата дисциплина за следващата година и аз не смятам, че е последователно да се иска нещо съвсем друго сега намаляването на преките плащания в след... държавите членки и през следващата година трябва да е линейно, т.е. пропорционално. По този начин намаляването ще е по-малко за страните и ще можем колкото е възможно по-ефективно да боравим с наличните средства. Ако очакваме, тъй като очакваме до година да има повече разходи в връзка с механизма за борба с кризата, всички държави членки трябва да участват по еднакъв начин в финансирането. Благодаря. Господин Де Кастро, една минута. Президенте, комисари, оноревали колеги. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, колеги, много ясно искам да кажа, че парламентът не може да приеме урязвания въз основа на решението взето от съвета на 7 и 8 февруари. Това е едно политическо решение, което не е одобрено от парламента, не е предвидено в договора и според мен не е допустимо по този начин да се действа и да се правят съкръщенията. По тази причина трябва да изчакаме споразумението за бюджетната перспектива и трябва да приемам това, което е заложено от страна на комисията в тяхното предложение за МФР. трябва да следваме това, което е одобрено от страна на Европейския парламент за преките плащания. По тази причина не смятаме, че земеделските стопани трябва да се наказват с едни и същи намаления, без да се взима предвид размера на земеделското стопанство и техните приходи. Така че мисля, че трябва да подпомогнем у нези, които получават до 5000 евро. Госпожа Раймерс. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, многогодишната финансова рамка все още не е приета, все още не успяваме да отдадем дълживото уважение на европейските граждани. Та ние сме избрани от тях и представляваме тях. Сега на базата на прогнозни данни за бъдещия бюджет от нас се иска да вземаме решения и да говорим за финансова дисциплина, което си е чисто намаляване на бюджета в селското стопанство. Аз смятам, че е логично всеки да бъде третиран равнопоставено. Всички фермери имат еднакви права и еднакви задължения. Затова смятаме, че линейните корекции са най-логични. Тоест, всяка държава членка се натоварва с отредения и процент. Финансова дисциплина означава да се борави ефективно с средствата, а това няма да стане, ако третираме някои държави по-малко строго от други. Не може в Европа да става все по-модерно да се мисли в черно и бяло и да се разсъждава дали по-големите или по-малките структури са по-добри или по-лоши. Това е опасно за Европа, опасно е за европейската идея. Ние всички сме призовани да работим заедно за една цел и да пристигнем там заедно. Тоест, всяко време трябва да се разпределя равномерно. Затова затова сме за линейни е, корекции. Т.е. не бива да изключваме изцяло предприятията под 5000 евро. И малките ферми трябва да се научат, че в течение на годините ще има по-малко плащания и те ще могат да планират и да се справят с по-малко пари. Няма нужда да им създаваме иллюзии, че нещата няма да се променят, а тежестта ще се понесе само от големите ферми. Това ще доведе и до недоволство и спорове между самите фермери. И това отново е израз на мисленето в черно и бяло, нещо, което е вредно за европейската идея. Благодаря за две минути господин Николс. Uh, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на господин Капула Сантос за това, че пое работата по този доклад uh, в хода на интензивни uh, преговори по ОСП. Аз си мислех, че неговият ден е достатъчно претоварен, без да се заема непременно и с този доклад. <clears throat> Но ето на той се нагърби с задачата. <clears throat> Разходите за ОСП са на такова равнище по-настоящем, че наистина се налага финансова дисциплина, за да се придържат разходите за политиката в рамките на приетото по многогодишната финансова рамка. Но прилагането на различни прагови равнища без съмнение е, ще има отрицателен ефект върху много селски стопани навсякъде в Европа. В доклада се предлага прагово равнище от 5000 е, евро. 80% от селските стопани при това ще бъдат изключени от финансовата дисциплина. И за мен ще бъде много трудно да оправдая пред е, който и да било оцелените, които аз представлявам, че 20% от тях е, ще бъдат е, поставени при е, условия, които са непостижими. Поражда се крайно неравенство, както между селските стопани, така и между държавите членки. Опоручава се всякаква идея за равнопоставеност регламентът за преките плащане, който е част от пакета за ОСП, предвижда бремето на финансовата дисциплина да се разпределя равномерно между селските стопани в Европейския съюз. И това трябва да направим, господин председател. Това трябва да направите и вие, господин комисар, защото мисля, че онова, което предлагате по-настоящем е напълно несправедливо и съответно неприемливо. Господин Мажиев, за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, малко съм озадачен от прилагането на този регламент в крайно отдалечените отвъд морски територии, след като тези райони на Съюза се ползват с особен режим. Ако правилно съм разбир, разбрал, от тях се иска да участват в кризисен резерв, от който никога няма да могат да се възползват. Е, ние пренебрегваме факта, <clears throat> че намалението на финансирането, породено от регламента, ще има отрицателния си ефект и за крайно отдалечените райони още през 2013 година, за разлика от поетите ангажименти. Аз знам, господин комисар, че вие сте привързан към това спецификата на тези части от Съюз Съюза да се взема предвид. И това е смисъла на 12-то изменение, предложено от 40 тима измежду нас. В смисъл регламента да не се прилага в крайно отдалечените от вътморски територии. Благодаря. Господин Стоянов има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Много интересно е това предложение. Още по-интересни са поправките внесени в него от германските колеги, защото те за пореден път закрепостяват едно вече създадено положение – положението на европа на две скорости положението в което старите и големите държави членки са привилегировани и получават повече а малките и новите са мачкани за да могат големите да защитават своите интереси. какво лошо има в това полските фермери да получават колкото френските? защото казвате не можем да го обясним това някак си трудно ни е. Какво лошо има в това? Не го ли обяснихте, когато Полша я приемаха? Какво лошо има българските фермери да вземат колкото германските или колкото великобританските? До кога ще имаме различни двойни стандарти? Какво стана с обединените в многообразието? Много ли ви дойде многообразието, колеги? Или искате да сме разединени в еднообразието? Еднообразието, в което ще бъдем в животинската ферма, в които вие ще сте по-равните, отколкото сме ние. Благодаря и сега за две минути господин Дорфман. Уважаеми господин председател, уважаеми комисар, уважаеми колеги. По принцип е достойно за съжаление, че изобщо се налага да се занимаваме с тази тема. Жалко, че миналата година не можахме да дадем на фермерите онази сигурност, е, че ще изпълним обещанията си. Не можахме да им вдъхнем правна сигурност за седемте години на плановия период. Но въпреки това, господин комисар, вие поднасяте предложения за начина на коригиране. Днес тук потвърждавате това предложение и мисля, че това е малка стъпка по посока на подкрепата и насърчаването на малките предприятия. Тук не говорим за големи числа. Средно за Европа става въпрос за 10-15 евро на хектар. Мисля, че има смисъл това да се направи. Ако искаме малките предприятия да оцелеят, трябва да дадем политически сигнал за това. А, това ще е скромен сигнал, само че правилен сигнал. Разбира се, че възниква въпросът за разпределението между държавите членки и аз съм съгласен с колегата, който говори това. Може би първо трябва да се направи разпределението между държавите членки и след това да се прилага корекция в самите държави членки. И все пак аз мисля, че предложението е правилно и че наистина малките предприятия трябва да бъдат изключени. За това ще подкрепя вашето предложение изменения. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Гарсия Перес. Една минута. Уважаеми господин председател, господин комисар, на 9 февруари испанският министр на селското стопанство триумфално обяви в страната ни, че рамковият договор бил много положителен, защото нямало да се съкрати нито едно евро за испанските фермери. И ето, че само няколко месеца след това получаваме от комисията това предложение, което предвижда почти 5% намаляване на помощите. Честно казано, мисля, че е, социалистите трябва ние като представителите на Социалистическата партия на Испания трябва да откажем такова нещо, не можем да приемем а, това предложение, което е в противоречие с обещанията на съвета, дадени преди това. Благодаря. Една минута, следващия урад. Благодаря ви, господин председател. Предложението за финансова дисциплина беше направено за да се гарантира, че задълженията по преките плащания за всяка година се спазват напълно. За съжаление, комисията отиде по-далеч и сега иска за резерв, за пазарни цени, който да се задели. Мисля, че 5 намаление за преките плащания за онези, които получават над 5000 евро, ще доведе до намаляване от близо милиард и половина евро. И това в момент, в който комисията разглежда из основи самото предложение. Мисля, че те се опитват да спестят от всеки бюджетен ред, но този път комисията отива твърде далеч. Много моля колегите да подкрепят докладчика и първоначалното предложение да се намалят плащанията с 0,7 и да се включат само у нези земеделски стопани, които получават над 5000 евро. А, не, че съм против фонда, като цяло, но той трябва да се състои от други средства. Благодаря ви. Сега господин Файман за, пет, за две минути. Благодаря ви, господин председател, колеги. Съвсем е, ясно искам да кажа, че не подкрепям комисията за селективна редукция на плащанията на земеделските стопани за 2013 година. Въпросът е, дали такива мерки за финансова дисциплина са необходими точно в такъв момент – като вземем предвид липсата на споразумение за многогодишната финансова рамка до 2020 година, не виждам необходимост от такива съкръщения от 5% на преките плащания. Подкрепям предложението на докладчика, че 1% ще е достатъчно намаление и ще подкрепя предложението утре на гласуването. Най-лошото е селективния подход – подходът на комисията избира прак от 5000 евро. Т.е. малките земеделски стопани няма да се наложи да затягат коланите. Само средно големите и големите производители ще се наложи да претърпят съкръщаване на бюджета. Не мога да се съглася с това. Ще трябва съкръщенията да са всеобхватни. Ако това не се приеме, ще се даде нелоялно предимство за за малките земеделски стопанства. За Република Чехия, която аз представлявам, това не би било приемливо. Наистина не ни трябва такъв сценарий, в който някои са по-равни от други. Благодаря ви следващия оратор. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario. Mi intervención en este pleno es para defender, como así ha hecho mi colega Omar G., que las regiones ultraperiféricas deben estar exentas de la aplicación de la disciplina благодаря, господин комисар. Искам да добавя към всичко казаното в момента, че крайните региони трябва да бъдат изключени от мерките, така както бяха изключени и от модулациите през последните години. Тук говорим за голямо намаление, но трудностите на тези региони в крайно положение ще бъдат още по-големи. Нека само да припомня, че при последната корекция имаш, парламентът беше предложил рязко увеличаване на средствата за тези региони. Франция и Испания направиха опит да увеличат средствата за тези крайни региони по линия на ОСП. Нещо, което означава, че средствата на Европейския съюз са крайно недостатъчни за тези региони, а те са всъщност най-силно засегнати от економическата криза в селското стопанство имаме възможност да открием много работни места за, за това член 249 на договора трябва да намери приложение точно в този момент, за да подкрепим фермерите в тези крайни региони. Те трябва да бъдат изключени и за това сме внесли предложение за изменение. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, аз държа преди всичко да благодаря на колегата Капула Санто за извършената от него работа, за доклада, който аз подкрепям. Разбира се, трябва да проявим реализъм, както казвате и вие, господин комисар, но реалността е такава. Парламентът е със законодател от Лисабонския договор на сам и трябва да бъде уважаван в качеството си на така. На такъв между съвета и парламента все още няма съгласие за бъдещия многогодишен бюджет, а от нас се иска да определим размер за коригиране на плащанията по ОСП тази година за следващата. Тук става въпрос за 5% разлика, която не можем да приемем. От друга страна, спецификата на крайно отдалечените райони чиято специфика е призната от договора, следва да се отчете и тук. И в тази връзка днес, както и утре, аз смятам, не можем да пристъпим към каквото и намаляване на плащанията за селските стопани от тези особени райони. Благодаря. Спонтанни изказвания. Двама са се записали за изказване. Първо, господин Даниели за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар. Смятам, че колегите са съвършено прави да апелират да гласуваме против изключването на малките предприятия. Не бива същевременно да забравяме обаче, че именно малките селско-стопански предприятия не са тези, които се ползват в най-голяма степен от бюджета. А в тези малки предприятия обикновено има доста работни места. Не бива да забравяме този факт. Става въпрос много често при тях за предприятия, които са в крайно разположени региони и които търпят много повече тежестта на економическата криза. Мислете за това, когато гласувате. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да кажа на господин комисаря, че се надявам, че той заедно с е, ирландското председателство ще могат да намерят е, решение е, за общата сълскостопанска политика преди да изтече мандата на ирландското председателство, т.е. през едните няколко седмици. И ако успеем в тази задача, ще сме постигнали сериозен напредък. И ако приемем законодателството, наистина ще можем да се похвалим с успех. Що се отнася до е, предмета на тази вечершните разисквания, наистина не е лесно. Положението не е благоприятно за когото и да било от заинтересованите. Но е, е, е необходимо изменение и то скоро. Така че трябва да бъдем готови и да проявим реализъм. Реализмът предполага промяна промяна при изключение за малките селски стопанства, много от които изцяло зависят от тези плащания. Благодаря, господин председател. Господин комисаря има думата. Благодаря, господин председател. Сега ще имам възможност да, да, да коментирам и разясня някои елементи. въпросното предложение не проявява незачитане на парламента, както заявиха някои тук. Става въпрос за предпазна мярка. Ако парламента достигне до края на преговорите, е, е, за многогодишна финансова рамка и благодарение на това се реши да се увеличи бюджета на общата селскостопанска е, политика с оглед първоначалното предложение на комисията, няма да има нужда от такава корекция. Но имайки предвид от това, което е факт по-настоящем, решение на съвета, което понижава е, сумите в сравнение с исканото от комисията, ние друго не можем да направим. Сега да пристъпим към малко съкръщение, а след няколко месеца да сме принудени да направим още едно, не е по-добро според мен от това, което предлагаме по-настоящем. И аз казах, а, то се чу и тук, а, чрез а, корекцията на бюджета през месец октомври а, ще можем да анулираме вече взетата мярка и по-малко, с по-малко да намалим преките плащания. Втори отговор, коментар на вниманието на онези, които твърдят, че бъркаме в джоба на селските стопани. Бих искал да ви напомня, че финансовата дисциплина се прилага в интерес на кризисен фонд, който остава в рамките на ОСП и е на разположение на селските стопани. Нека не твърдим, че вземаме парите от джобовете на селските стопани, за да ги сложим в нечи чужд джоб. И госпожа Гарсия Перес е, напомни, преди две години, спомняте се, имахме криза в е, е, плодовете и зеленчуците. И благодарение на кризисния фонд можахме да подпомогнем овощарите, за, за да преодолеят кризата. Тези пари са за това, те не се губят. Това е кризисен резерв. И ако той не бъде освоен този резерв през 2014 година, ако, ако няма криза, Разбира се, парите няма да се изгубят, те ще се върнат на селските стопани. Значи това е просто резерв. И той е за тях. Сега отново на въпроса за прословутите 5000 евро. Прав сте, господин Никълсън. Става дума за 80% от селските стопани. Те ще бъдат освободени но искам да ви напомня също така, че 80% от селските стопани получават едва около 20% от общата сума на преките плащания. Значи ние освобождаваме селските стопани, на които общо се падат едва 20% от преките плащания, така че да не оставаме с впечатлението, че една малка част от, от селските стопани финансират тази мярка. Е, малко са те, но те получават повече в сравнение с 80%. Така че според нас мярката е справедлива, а не само е, поради това, че тя и от административна гледна точка е по-просто приложима. Понеже с тези 5000 евро е, елиминираме 80% от селските стопани, а е, съсредоточаваме вниманието си върху тези 20%, които получават повече. И това ще намали административните разходи за мярката. Комисията, прочем, що се отнася до действащия регламент, комисията трябва да го спазва. Това е решение на законодателя. А той предвижда наистина, че модулацията не се прилага за необлагодетелствените райони, но пък финансовата дисциплина се прилага и за тях за тези крайно отдалечените и отвъдморските. Комисията, проче, нямаше избор в това отношение. Тя е длъжна да зачита правилата. Комисията излиза с законодателни предложения в рамките на действащото законодателство. И прочем, същия този действащ регламент предвижда, е, че за да може по отношение на този регламент да се приложи съвместното решение, парламента и съвета трябва да вземат решение до 30 юни. Ако до 30 юни не вземат решение, ще си действа финансови регламент, е, съгласно който комисията ще трябва сама да, да, да предложи нещо за, като решение. Ето, е, с тези разяснения, мисля, че нещата вече си идват на мястото и ще можете осведомено надявам се да вземете своето решение. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за дадените разяснения и последният ни оратор по тази точка дневния ред е докладчикът Капула Сантош. Благодаря, господин председател. Нека да обърна внимание, че господин комисарят винаги е, е работил много добре с парламента, за което сме му изключително благодарни, защото той действително винаги е проявявал готовност да работи с нас, да разговаря с нас и така нататък. Що се отнася до конкретния случай, това не беше точно така. Разбираме, че има прагматични политически съоръжения, но, съображения, но по този начин не бива да поставяме под въпрос институциите. Смятам, че трябва да подходим по съвсем друг начин. Вече изложих мнението си. Благодаря на колегите, които взеха думата, защото те само потвърдиха нашата позиция като парламент. Чухме съдържанието на коментарите. Е, стана ясно, че депутатите държат на мандата на Европейския парламент. Освен това, защитаваме интересите на фермерите и на дребните такива. Благодаря на всички. Закривам дебата. Гласуването е утре в 11.30. Следващото заседание е утре в 12.